Председателят. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Обявявам заседанието за открито. Госпожа Фигейредо, процедурен въпрос ли имате? Заповядайте. Господин председателю, процедурен въпрос имам. Тази сутрин